Uh, we can start now. Може да започваме. Преди да започнем, ще кажа няколко думи. Е, Приемането на, дневния ред, да се надяваме, че сте съгласни с него, може да считаме, че е, прият. Що се отнася до съобщенията, Имаме и френски, италянски, датски, гръцки, чешки, испански, и латийски, полски, словенски, румънски, български и така нататък. И e poi naturalmente abbiamo inviato a Поканихме всичките колеги. Изпратихме на всички колеги решението на бележка, съобщението за а, събранието, което е приемато. Преди да минем на към точка 3 ще дам думата. Но преди това са няколко кратки съобщения. Първото е, както вече беше казано, по време на събранието на координаторите, но ние пуснахме а, в а, обращение бележката на Комисията за Европейския форум на културата. Искам да кажа, че беше много интересна среща, защото имаше около 900 души от всички страни. С много високо качество беше това, тази среща. Има шум за английското, английс, английския канал. Английския канал. Някакъв проблем. Okay. Иска да кажа, че на Европейския форум в Брюксел, форума на културата, който се състоя понеделник, 18 и 19, е, имаше изказвания в... Е, трябва да ви кажа, че говорихме в комисията по този повод. Има две новини, които са важни. Първата е, че успяхме като комисия, трябва да кажа, защото Вярвайте ми, това беше много силно ангажирано, но имахме много сериозна подкрепа от а, президента Шулц. Получихме подкрепа от председателя Юкер. Е, изглеждаше поне загубено на времето загубена битка, но сега вече нещата са различни. Така че в следващите месеци комисария наврече, че трябва да представи една работна програма и естествено вече зададох въпроса, помоли го да участва, ние да участваме в работата и в е, приоритетите на програмата. И втората добра новина е, че Официално беше съобщено от е, върховния председател Моделини презентацията на едно съобщение относно новата политика в културна политика в международните отношения. И за тази диплома, за която много се говореше. Така че ще бъде представено на съвета на министрите на 30 и 31 май. При всички положения имаше много беше отдадено сериозно внимание и ние трябва да работим заедно с колегите от комисията АФЕТ. Ще има тясно сътрудничество. Ще има трима комисари, които ще представят, които ще водят е, тази дейност с е, върховния представител. Искам да благодаря на колегите, които бяха присъстващи, по-специално колегата Елга Трупел, беше представен от италианския министр Франческини, министр на културата, проекта за сините, сините каски на културата. Италия вече изпрати 30 души. Това са карабиниери, които са специализирани в Италия. Те трябва да опасват културните е, ценности. Имаше също изпратени археолози и други. Това беше е, апела на Ирина Бокова от, е, от миналия октомври. По нейна идея беше. Така че предполагам, че всички вие ще бъдете съгласни да уведомим различните държави членки това да се превърне в една програма и в ангажираност, за всички държави членки. Но това, което ми хареса е, че върховният представител Могенини ние като Европейски съюз, той ще превърне това в една битка на Европейския съюз. И е много важно, защото Европейския съюз е първият в Европа, който постави въпроса след разрушаването на, културния, на културното наследство, излезе с идеята да изпрати една таск форс, която да е специализирана в това. Така че до тук мисля, че няма някакви други съобщения, поне за този момент. И така, сега ще давам думата по точка 3. Ще дам... Не, прощавайте, не би видяха колега Физис. Gracias, президента. Благодаря, госпожо председател. Просто исках да кажа, че вчера беше дадена почета на Пласидо Доминго и на цялото му творчество. 40 години след първия му спектакъл и, и ще имаме такава година, Европейска година на културното наследство. Трябваше да го кажа и края на месец май ще представим този проект. Благодаря. Така, това е една от асоциациите, която най-много се бори за този резултат. Ние сътрудничестваме също в това отношение и тази това честване ще бъде най-интересно, че всички ще могат да сътрудничат и, конс... и съвета създаде една група, която работи по този въпрос. Ще имаме доста работа да свършим. Сега ще дам думата на докладчика по законодателно предложение за трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание. Искам да ще го направя веднага, Сабина. Предложението за датата е, като си има предвид че темата е много сложна и възможности за всички да внесат предложения за изменения. Actual. Eh, Lo vorrei proporre tu? Insomma, non so, io... Eh, ok, vabbè, diciamo che... Eh, Сега ще дадем думата на Сабин, но исках малко да изправя нещата, ако сте съгласни за до четвърти да бъдат внесени предложенията за изменение. Но нека първо дадем думата на Сабини и после ще е, говорим пак по този въпрос. Мисля, че е много важна тази тема, защото е, е неразделна част от Европейската дигитална стратегия, цифрова стратегия. Ние като комисия сме свързани по член 54 на нали, регламента. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Verordnungsvorschlag, den die Kommission äh, vorgelegt hat, soll Verbrauchern ermöglichen, bei einem. И така, това всичкото, тази, това предложение трябва да позволи да, на потребителите да разполагат с съдържание по онлайн, когато пребивават за кратко време в чужбина. Освен това трябва да се даде на потребителите възможност да имат достъп до е, наети съдържания в страните, които те посещават. И комисията не говори за услугите от този вид, които не са свързани с пряко свързани чрез договор, свързани с потребители. Освен това има една опция, която има система за проверка или система за гарантиран достъп, free to air, това нещо може да бъде включено и в преносимостта. Но това не е задължително, затова го премахнахме от приложеното поле. Тук се казва в съдържанието, че това е все едно, че съдържанието не напуска пределите на държавата членка, на където е потребителя. Това е една правна фикция, тази приносимост, Разбира се, не, не трябва да се нарушават също и правата, авторските права. И това е нещо, което е включено и се повтаря навсякъде в текста. Принципа на териториалност не се нарушава, не се, се запазва в областта на кинопроизводството, ауди, аудиопроизводството е много важно. Трябва да се знае, че структурите трябва да бъдат запазени, по-специално тези за новото съдържание. Преносимостта не означава трансграничен достъп до съдържанието, cross-border accessibility. Cross accessibility. Това трябва да бъде много ясно казано в предложението за изменение, което внесох по този въпрос, 12а, това е един текст, който трябва да покаже по ясен начин, че не трябва да се да не се ограни, да бъде неограничен достъпа. Така, в Европа трябва да се прави разграничаване между съдържание, съдържание и реклама. И авторските права са част от е, културното разнообразие на Европа и това позволява голямо производство в Европа за създаване на нови насърчения, нови идеи и преносимостта се касае най-вече за аудиовизуалните средства. Това е вярно също и за книгите. Но е, вече имаме такава трансграничен достъп. Е, книгите се лицензират съобразно езиковите региони. За музиката също има общоевропейски лицензии, мултитериториални, европейски и те са в много области. Така че няма особено много изменения вследствие приемането на тази директива за преносимостта, но има по-голяма сигурност, сигурност, когато става дума за преносимостта, което е важно, разбира се, за действието на директивата е да бъде добре определена темата и идеята за място на пребиваване, на място на основно пребиваване. Има такива дефиниции, но дефиницията в е, текста не е много ясна. И в е, докладът аз заведох една, едно определение, една дефиниция, която се позовава на едно решение е, на съда, на Европейския съд и на времето именно тази разпоредба беше определена и избрана, която позволява да се прилага същото правило за така че там се определя мястото за нормално пребиваване, там където са жизнените интереси на заинтересованото лице и където той живее постоянно. Постоянния адрес място, където лицето се връща редовно, с което има връзки и това е много важно за тези, които непрекъснато пътуват по професионални причини, лицата, които трябва да пътуват по професионални са професионални цели, пътуващите, чието това е професия и така нататък. Но това е, да, това е истинско преносимост, когато се говори за място на пребиваване, постоянно пребиваване и временно пребиваване. Времето на постоянно пребиваване трябва да бъде свързано с, някакво, с някакъв период от време, така беше предложено. Това е идеята в предложението. Трябва студентите, а не само пътуващите и туристите, да могат да се възползват от преносимостта, както и е, мигриращите работници. Така, е, това да се изчислява времето на престой на, е, на лицето, това е много трудно. Трябва да има добро определение за мястото на постоянно пребиваване. Това е един от ключовите въпроси, който е свързан с преносимостта. И съгласни сме с определението за доставчици, за дослагата на услуги, но ако някой, примерно, е, има него постоянно пребивава, има постоянен адрес, не трябва да може а, е, а, е, операторът, доставчика да проверява къде е лицето, дали е на мястото, където му е постоянното. Да, не, не, не трябва да може да се ангажира провайдера, доставчика да проверява. Така че трябва да се създаде, е, да се създадат инструменти чрез делегиран акт, за да може това да се прави предвид новите технологии, без всеки път да се е, преразглежда текста на преносимостта. законодателят трябва да направи така с текстовете, че да има наказания спрямо тези, които не извършват правилната проверка и носителите на права тогава И аз предлагам в такъв момент като санкция да може да се отнема лицензията. Комисията трябва да даде конкретни е, примери в, някакъв, в някакво в делегиран акт или в някакво приложение, за да може да се осигури правна сигурност за всички заинтересовани лица. За доставчика, самия той, за да знае какви са методите, които му позволяват правилно да проверява носителите на права, носителят на лицензията и доставчика на лицензията. Просто трябва да бъде ясно, съвсем ясно трябва да се знае какъв е правилният метод, законният метод за проверка. За да се прави разграничаване между законните и незаконните методи, за потребителя трябва нещата да са ясни. Той трябва да знае какви са изискванията спрямо него, изисквания за постоянно пребиваване, за ползване и така нататък. Така че този проект на комисията ще бъде прият чрез делегиран акт в рамките на една, един набор от инструменти, така че аз ще ви помоля да направите предложения. Комисията трябва да цитира примери в един, едно приложение, евентуално. И поставям дареното върху делегирания акт, за да се избегне да се променя всеки път текста на директивата, което е по-сложно. Така че аз мисля, че IP адресите трябва да могат да бъдат проверявани не систематично, но е, защото и това не е абсолютна гаранция. С моят VPN мога да си осигуря такива е, IP адреси и един постоянен контрол не би бил необходим, защото ще е прекомерно. Така че аз ще помоля колегите да направят предложения за а, да допълнят текста. 4 май, както беше казано в е последния срок за внасяне на предложения, може да е малко кратко времето в има и още един почивен ден в повече, така че ми се иска, ако е възможно, на 11 май да бъде срока. До този момент няма предложения. Разбира се, тук в нашата комисия спазваме сроковете, но за да получим добри предложения, коректни предложения, аз моля да бъде отложен срока от 4 на 11. Си поса Така. Е, добре, може и. Така че аз е, предлагам да приемем този, това предложение. На 21 юни ще, в, ще гласуваме в комисията. Нищо, че комисията Юри не се е, е из, изказала. Сега ще дам думата на... Е, първо ще започнем с докладчите сяка и след това координаторите. Граматикакис. Благодаря ви, госпожо председател. Отказаното от Сабин става ясно, че има за какво да я поздравим. Тя работи наистина отлично и това улеснява и моята работа. От една страна имаме предложението на комисията за трансгранична преносимост и това е първата стъпка, но стъпката е трудна. Ние искаме единен цифров пазар – Това, което се предлага, всъщност засяга малък брой от населението. При едни балансирани законодателни норми ще може да се направи преглед на европейското законодателство в частта авторско право. Нещо, което е много важно – В конкретния случай ние проведохме множество заседания с заинтересованите групи. Те бяха доста изтощителни, но и много интересни. Работихме и с Комисията за защита на потребителя и Комисията по правни въпроси, тъй като те също проявяват интерес към преносимостта. Много е важно да сме сигурни, че регламентът ще се отнася до преносимостта на цифровите услуги, а не до трансграничния достъп, особено при творческото съдържание. Второто би се отразило много зле на творческите индустрии и най-вече на европейската кинематография – аз напълно подкрепям изменения 2, 3 и 4 на докладчика. Те са стъпка в правилната посока. Мисля, че ще подам още няколко изменения с цел по-голяма яснота. По-конкретно, струва ми се, че ни е необходим член, който да въвежда ясно разписаното задължение на доставчика да проверява държавата на пребиваване на абоната. Необходимо е да имаме списък от ефикасни мерки за проверка, множествена проверка, така че да не се стига до злоупотреби и да се защитят правата на творците при временно пребиваващите. Имайте предвид, че ние трябва да говорим за конкретна времева рамка и докладчикът го отбеляза, но ми се струва, че не е необходимо да уточняваме брой дни, тъй като потребителят може да има различни нужди. Аз съм съгласен да се поясни дефиницията държава членка по пребиваване. Така или иначе ще трябва период по-дълъг от 6 месеца, предложени от комисията, за да започнем да изпълняваме регламента. Госпожо председател, аз съм преподавал астрофизика в миналото. Темата за преносимостта ми напомня за звездите, които виждаме на нощното небе. Ние можем да видим с невъоръжено око само 3000, но с една цифрова платформа вече се опитваме да покрием цялата галактика над 200 милиарда звезди. Но това ще ни помогне да се движим сред звездите. Благодаря. С тази лична забележка след нея ще дам думата на колегата Звер. Не, Люер, прощавайте. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се върна на земята, макар че моите виждания са сходни. Първо благодаря на докладчика за становището. Приятно ми е да кажа, че е каре в най-общи линии го подкрепя. Принципно аз представлявам и нашата група и делегацията на Обединеното кралство. Струва ми се, че текстът е балансиран. Това въжи и за регламента. Преносимостта всъщност наистина е важна за потребителите, тъй като тя им предоставя разумни права на единия пазар. Трябва да внимаваме обаче, не би трябвало доставчиците на услуги да са предмет на свръхрегулация, не бива да се посяга на съществуващите бизнес модели, модела за териториалност или за защита на данните. От гледна точка на нашата комисия е много важно да помагаме на творческия цикъл и инвестициите в творческото съдържание. Те не бива да страдат. Преносимостта не бива да доведе до намаление на качеството или избора. Ние в ЕКР бихме искали регламента да се прилага единствено спрямо потребителите, които имат достъп до заплатено от тях съдържание при временно пребиваване в друга държава членка. Тук трябва ясно да се обяснят понятията временно пребиваване и обичайно пребиваване. Също така, при определяне на времевия отрязък при временното пребиваване, не знам дали няма да задушим някой от бизнес инициативите. Процедурите за проверка и разпознаване са много важни, така че единствено потребителите с права да имат достъп до творческото съдържание. Същевременно може да се помисли дали е необходим наистина изчерпателен списък на проверките, тъй като технологиите се развиват изключително бързо и регламентът ще трябва непрекъснато да ги догонва – ние знаем, че непрекъснато изникват нови неща, за които дори не би ни хрумнало преди пет години и всичко това ще трябва да се проверява. Тук се различаваме в гледищата си с господин Граматикакис до някъде. Не би трябвало при услуги свързани с музиката, електронните книги и така нататък, там където има увеличена преносимост, това да пострада. Необходимо е да обмислим предварително възможните нежелани и непреднамерени последствия. Трябва да се водим от нашата цел. Също е необходимо да спомена и Фриджуея, като услуги и заплащането на един по-късен етап. Но така или иначе ние трябва да сме реалистични, когато договаряме сроковете за изпълнение. Не бива също така да сме твърде рестриктивни. 6-месечния срок ми се струва твърде кратък, за да може всичко да се изпълни както трябва. И накрая, нека помислим и за гъвкавостта на доставчиците на услуги. Тази преносимост не бива да се отразява зле на потребителите. Госпожа Верхайн всъщност показва, че работи много сериозно по всички тези теми. Аз съм готов да работя с нея. Тук имаме много по-голямо съгласие, отколкото по други теми. Може би това е една нова тенденция. Колега Том. Колега Том. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Проекто становището на госпожа Ферхайн съдържа някои важни изменения. Това е добър старт. Трансграничната преносимост, се казва ясно, е различна от трансграничния достъп. При трансграничната преносимост има ясни дефиниции за ползване на определени услуги при временно пребиваване. Тази правна фикция не уронва териториалността на правата. Всичко това помага на културното многообразие. Но трябва да се спомене и важния въпрос, свързан с достъпа до съдържание за мълцинствата. В момента мълцинства от съседни страни, например, нямат достъп до съдържанието от страната им по происход. Би трябвало мълцинствата да имат тези правни альтернативи. Това, разбира се, е извън обхвата на регламента едва ли може да стане задължително, но трябва да се обърне внимание. Освен това се предлага и ясно дефиниране на държавата по пребиваване. Това е много добре. Колегите обсъждаха и термина временен. За мен какво означава временно? За мен може да е 5 години, това е моят мандат тук, за доставчика може да е 2 седмици, Необходимо е това да се обсъди най-малкото и да е ясно кой носи отговорността. Тук има множество участници. Онлайн доставчиците на услуги са тези, с които потребителят е в контакт. Не бива също така сроковете да са различни в различните държави и членки. И накрая делегирането на правомощията на комисията правомощия да приема списък от проверовачни мерки. В този случай делегираните актове са свързани с проверките и с защитата на данните. Има още какво да се поработи обаче, така че регламентът да проработи на практика – все пак аз съм съгласна с колегите, които поздравиха докладчика за отличния резултат. Колега Трупен. Колега Трупел. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an Sabine. In der Ta Благодаря. От моя страна, нека кажа огромно благодаря на Сабине. Комисията е излязла с добро предложение по преносимостта. Аз също съм на мнение, че трябва да има ясно разграничение между трансгранична преносимост и трансграничен достъп до съдържание. Комисията всъщност прави това ясно разграничение. След това въпросът за правната фикция. Тя позволява платеният абонамент да се ползва и в друга държава членка. Това е много важно. Всъщност в Комисията по правни въпроси проведохме изслушване на тази тема и представител на една от заинтересованите групи обърна специално внимание на въпроса. Тук не става дума да се даде достъп на нови потребители. Не, просто аз с моя абонамент мога да си ползвам услугите, когато пътувам в друга държава членка. Сабина, вие предлагате да няма срок. Това ми се струва правилно, тъй като всякакви възможни ограничения налагат проследяване, проверки, нещо, което е много трудно. Що се отнася до държавата членка по пребиваване, много е важно тук да има ясна дефиниция и също така да се знае как се извършва проверката. Вие говорихте за възможността за делегиран акт. Това би трябвало да се отбележи ясно в текста. Освен това, не ми се иска да се работи единствено с делегирани актове. При общественото радио и телевизия, например, трябва да има възможност за оптин. Нормите да са задължителни, но също така да има и възможност за включване. И един последен коментар, нещо, което вече се каза при процедурите за проверка не бихме искали да има каквото и да било проследяване на потребителя. Трябва да се намери някакво друго решение. Ние искаме да се развива положително цифровия пазар и съответно да не се вреди на авторските права, и притежателите на права върху творческо съдържание, но не искаме да вредим и на потребителя. Е, Къстър. Благодаря. Къстър. Ja, vielen Dank, Frau Verheyen, äh, für Ihre Vorlage. Благодаря ви, госпожо Ферхайн. Благодаря ви за предложението. Мисля, че всички сме съгласни. Предложението на комисията за преносимостта е важна стъпка по посока на интеграцията в Европа. Това предложение всъщност помага. То е хубаво за потребителите. Те ще могат да пътуват в Европа. Това са все положителни резултати. Важно е според мен обаче да внимаваме с този регламент. Не бива да бъдем твърде строги, да наложим твърде много ограничения. Имаше някои предложения да не се ограничава периода на престой извън държавата по пребиваване. Това ми се струва, че е разумно. Също така не бива потребителите непрекъснато да бъдат проследявани. Това е важно за защита на личното им пространство. Имам и въпрос. Смятат, вие казвате, че може да се направи една извадка на IP адресите, но аз на практика не виждам кой ще прави извадките, кой ще провежда всички тези проучвания и кой в крайна сметка взема окончателното решение. За мен не е много ясна тази извадка. Вие също така споменахте различни възможни критерии за определяне на държавата по пребиваване, например – банковата сметка, доказателство за плащане на данъци, включване в национални избирателни списъци. Предполагам, че може да добавите избирателните списъци. Също така по отношение на достъпа до преносимост трябва да се помисли за различните технически решения и съответно те да бъдат обхванати от регламента. Иначе съм много положително настроен. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich kann es eigentlich ganz... Petra, благодаря ви. Ще бъда кратка, тъй като вече много неща се казаха. Регламентът според мен е необходим, комисията работи добре, и предложеното от Сабина наистина засяга някои важни въпроси. Иначе съм съгласна, че не бива да определяме този срок на временно пребиваване. Не мисля, че и непрекъснато трябва да се проследява IP адреса. Не е необходимо да дефинираме този период. По-скоро трябва да мислим за държавата по пребиваване и съответно да я дефинираме конкретно. Има и друг проблем. В държавите членки няма едни и същи системи, системи на регистрация, например – така че тук ще трябва да се мисли за най-различни мерки, чрез които да се провери държавата на пребиваване. Самата аз не обичам много делегираните актове, но ми се струва, че в този случай опираме до важен юридически въпрос. Освен това е необходимо да се защитят и личните данни. Това е извън всякакво съмнение – От една страна ни се казва, че няма да определяме временния срок и така нататък, но от друга страна при проверката на пребиваването може да се посегне на личните данни. Е, би трябвало всички потребители, които са сключили договор с доставчик на услуги, така или иначе да са посочили номер на банкова сметка. Все пак би било добре да се помисли за някои фундаментални критерии, които да се изброят в приложение, а именно кои са случаите, в които може да се направи проверка на държавата по пребиваване. Тук комисията трябва да е по-прецизна, да се помисли и за рамкова директива, а не всеки път да се чака технологиите да ни изпреварят. Иначе текстът е много добър. Мисля, че е отлична изходна позиция. Всичко свързано с обществените и частни доставчици на услуги е нещо, с което мисля, че можем да се съгласим. Освен това се прави разлика между преносимостта от една страна и от друга страна забраната на геоблокирането. Ние трябва да сме много ясни. Ще дам и такива изменения. Благодаря сега колегата Рибачка. Ja gratuluję Sabrinie e, doskonałego sprawozdania, ale mm, chciałabym podkreślić... Благодаря, искам... Благодаря, намирам, че това е една чудес, едно чудесно, е, чудесен отчет. Ние много пъти сме говорили за мобилността, мобилността на младите, които учат, младите, които натрупват е, опит е, в чужбина, обучението и така нататък. Ще трябва да се намесим, за да няма ограничаване на срока на престой. Това, което каза Петра, вече малко ме притесни. Е, Остава като че ли един отворен въпрос в делегираните актове, що се отнася в средствата за проверка на мястото на престой. Но това не, не знаем дали ще има нови възможности, така че според мен този отворен каталог трябва да бъде определен на основата на някои параметри, които да бъдат основни. Благодаря. E И преди да дам думата на комисията, искам само да задам два въпроса. Исках да попитам две неща. Първото е, разбрах много добре този пасаж за, за това, което каза колегата Ферайан, за временния престой, за времевото измерение и по всички причини, които бяха казани. И в превишаването на този срок на престой за всички това е, е, също така трябва да има и по-добро е, определяне на мястото на постоянен престой. И връщам се на това, което каза колегата Петра. Мястото в много страни, както в моята, е, има място на постоянно пребиваване, място на пребиваване, просто термин, терминологията е различна. И това трябва да си направи така, че да се избегне да не се заобиколи доброто, доброто определение. В точка 12 се говори мястото, където постоянно са, са постоянните интереси на едно, лице, на едно лице. Може да си помислиме, че това е също и мястото, където едно лице се връща постоянно. Тоест тези две условия трябва да се видят. Не знае дали, дали е точно така, защото в италианския нещата са, написани, са записани две неща. И още един въпрос, моля комисията да изясни по-добре, дали според тях може да се превъзмогне риска това да стане един транс, постоянен трансграничен достъп. Така че според някои колеги става дума за прибягване до делегираните актове, по-скоро отколкото това да се включи вътре в самия текст, законодателния текст, въпроса за критериите, които вече са в текста. Лично, може би е по-добре да се оставят основните принципи, основните критерии. Това нещо да бъде в самия регламент. А пък вече в делегираните актове след това вече да се е, уточняват нещата съобразно времето. Иначе в текста да остават тези въпроси. Може би комисията ще отговори на този въпрос. Сега ще дам думата на комисията. Мария Мартин Прати, като благодаря, че е тук. Тя е ръководител на DigiConnect. Uh, благодаря, госпожо председател. А, на първо място искам да поздравя госпожа Ферхаен за този отличен доклад, според нас. Също така, смятаме, че от различните изказвания на членовете на комисията прозира много добре, че разбирате целта на комисията с това предложение. Напълно сме съгласни с елементите, които подчертахте начало с нуждата да се покаже ясната разлика между преносимостта и трансградичния достъп. Също така да, да има по-голяма яснота за понятието обичайно место пребиваване, да не се смекчава понятието за временност, да не бъде то ограничавано, както беше казано в едно от изказванията. Това е важно предложение не само за хората, които отиват в друга страна за почивка, но е предизвикателство да имаме яснота и за проверката. И така стигам до въпроса, който, който и вие засегнахте, госпожо председател, във вашите въпроси. Първо, по понятие обичайно местопребиваване – и подхода към, е, в изменение 12 от проекто доклада съвпада напълно с нашата идея ние или вие искаме да се определи обичайното местопребиваване за целите на този регламент. Не искаме да даваме определение на общото понятие обичайно местопребиваване за хоризонтални цели, а искаме за целите на този регламент да му дадем определение. Така стигаме до втория ви въпрос нещо, което беше откроено и в предложенията на докладчика как да е, се уточни, че за един доставчик на услуги е, се знае какво е, е обичайното пребиваване на един потребител. Така навлизаме в един затворен кръг, как да имаме на този етап достатъчно яснота, като се има предвид, че става въпрос за регламент и същевременно имаме много ясни и надежни критерии. По отношение на гледната точка на комисията, знаете, че в нашето предложение се опитахме да разгледаме този въпрос пряко, т.е. не искахме да предлагаме делегиран акт. В момента се водят обсъжданията в съвета и за момента няма разглеждане на възможността за делегиран акт, но се иска по-ясен списък от начините за проверка. Мисля, че е, това е въпрос, който ще се обсъжда е, още доста между парламента и съвета, но така или иначе, независимо дали смятате дали трябва да се използват делегирани актове или не, е необходима яснота за това с какви е, срокове ще се работи 6 месеца, 12 месеца и така нататък. Защото доставчиците на услуги на пазара трябва да знаят е, как да, да съответстват с задълженията за проверка. Благодаря. Е Благодаря ви много за общата подкрепа, която беше изразена по повдигнатите въпроси. Ще коментирам по някои от тях. По е, въпроса за извадките с IP адреси, това е нещо, което и комисията беше предложила. като се разгледат абонаментите за услуги за телефония, различни фактури. Това е нещо, което присъства в точка 17 от предложението на комисията. Аз го извадих, защото смятах, че има нужда от по-ясно определение и включих текст, който споменава набор от инструменти. Разбира се, трябва да видим дали комисията ще направи това в делегиран акт или не, но е важно да имаме необходимата правна сигурност за всички заинтересовани страни в процеса. Та необходима ни е ясна и точна дефиниция на обичайно местопребиваване. Проблемът е, че не мисля, че можем да приемем само един метод тук, защото не всяка държава членка осъществява регистрацията за местоживеене по един и същи начин. Може да имате собствено жилище, но то да не е мястото, където живеете през повечето време. И когато говорим за трансграничния достъп, трябва да подходим много внимателно, защото ни е нужна много ясна дефиниция, много ясно определение какво правим. Разбира се, не мога да изброя всички процедури за проверка в 28-те държави членки. Ето защо смятам, че трябва да имаме една отворена система. Някои държави членки имат такива регистри, и това би представлявало правилен метод за проверка. Сега дали, е, го, дали при, подходим по този начин за конкретна държава или за всички е друг въпрос, но е важно за доставчиците на услуги да знаят какви критерии могат да използват за целите на проверката. За това ще продължим да работим по това и за бъдеще. Е, е, разбира се, можем в приложение да добавим и още по отношение на техническите промени. Мисля, че е добре в приложение да изнесем различни инструменти от набора за инструменти и също така в делегирани актове те да бъдат доразвити и да се предвидят процедурите за проверка. По точката за Free to Air – Много е важно да имаме система за участие, opt-in, в която да има механизъм за проверка. Защото когато се плаща лицензионна такса, това е един пряк договор, защото по този начин има пряка връзка между потребителя и предоставената услуга. А с услугите Free to Air – има възможност да се е, разпръсва до потребителите по този начин. В някои държави членки е това възможно и също става въпрос за пряка връзка. И това е различно от е, процедурата за проверка с е, предварително определен бокс. И смятам, че трябва да сме напълно наясно дали тези услуги попадат в приложното поле. Тогава няма да има допълнителни разходи. И това е и правната фикция, която се създава в текста. когато се обхваща територията, която се обхваща първоначално, няма нова публика, а има по-добро използване на услуга, до която имате законово право. И мисля, че можем да се съгласим бързо по тези елементи. И още веднъж ще кажа, че не бива да налагаме времеви ограничения. Не бива да предвиждаме конкретен брой дни. защото това не може да се предвиди. Може да се каже, че в случай на промяна в местопребиваването, лицето има право да закупува услугата в друга държава. Например, ако лицето замине в Испания на семестър по Еразъм, то няма да остане в Испания за винаги, възнамерява да се върне в родната си държава. Но пък ако лицето открие любовта на живота си в Испания, може да реши да промени целия си живот и да остане в Испания, тогава трябва да има правото да промени обичайното си место пребиваване. Но това трябва да се уточни от самото начало. Трябва да имаме една, едно ясно и правилно определение на място на пребиваване. Обичайно пребиваване. Е, нещата стояха по е, същия начин, когато бе дадено съдебното решение за служителите на европейски институции, които пътуват често, е, които живеят в Люксембург, често пътуват в Брюксел, например, за работа, но дали съм тук за целите на работа или семейството ми също е тук. Сега, къде се случва къде се, къде се осъществяват основните интереси на лицето, това е важното тук. И по това трябва да сме наясно. Не трябва всеки път да се прави подробна проверка, но в случай на спор трябва да имаме една солидна дефиниция. И това е важното. Ще направим предложение, което да е приемливо за Комисията по правните въпроси и така парламента да има единна позиция. Благодаря ви и имам много добро сътрудничество с координаторите терминът. В срока, всъщност, за представянето на внасянето на изменения, всъщност е 11 май. Нека да благодарим за присъствието колегата Енс Гайер, който е докладчик. Той има много важна работа. Пожелаваме му да успехи в тази дейност и Става дума за програмирането 2017. И в рамките на срещите, които той е имал с, с всичките комисии, ние го благодарим, че дойде да се срещне също и с Комисията култура, за да говори за приоритета за баланса за следващ, а, следващата година. Комисията ще представи баланса, проекта всъщност за бюджет на края на месец май. Така че този въпрос в дневния ред, тази среща, тук ще дам думата веднага на Ролиган. Ще изчакаме няколко минути. След това ще дам думата на Здроевски докладчика и докладчика всяка и после на всички колеги, които искат да говорят по този въпрос. Да речем, че десетина минути ще ни трябват. Но с удоволствие ще слушаме презентацията.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 в качеството си на генерален докладчик за бюджета за 2017 година. Ще се опитам да ви е, представя най-общо как ще изглежда бюджета. Още от началото трябва да кажа, че не съм тук, за да отговоря на всичките ви изисквания и да сбъдна всичките ви мечти. Но, разбира се, ще се опитам, доколкото мога, да ви представя как стоят нещата към момента. И така, госпожо председател, както казахте, очакваме проекто бюджета да бъде представен на 25 май. И в момента в комисията се води много важна дискусия можем да говорим за идеите ни за бюджета, но няма никакви окончателни решения, които са взети. И така, преди около 6 седмици Европейския парламент на пленарна сесия в Страсбург даде най-общите си насоки. С други думи, по време на обсъждането на насоките ние представихме нашите очаквания. Също така по този начин припомнихме на комисията какво очакваме от бюджета. Разбира се, това е документ, който не може да бъде конкретен, защото той ще доведе до е, оживена дискусия. И така, бяха представени общите насоки и колегите от съвета също така разгледаха а, документа. Та, документа е в а, няколко страници, като една част е буквално изкопирана от документа от миналата година – не искам да обсъждам твърде много, но ако прочетете последните две страници от документа, ще видите, че има някои малки изменения, но най-общо съвета не отговаря на основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. И това е първото нещо, за което искам да говоря. Разбира се, кризи има, И е, през тази година, 2016 година, се опитваме да вземем предвид всички тези кризи и факта, че те продължават да се развиват. Затова не разбирам Какви са причините за намаляване на разходите, предвидени в бюджета? Тук ще откроя кризата с беженците. Не виждам никаква причина за урязване на разходите за това. В категория 3 5 милиарда са предвидени. 4 е, милиарда за външната политика и по отношение на кризата с беженците, за да се даде възможност на държавите членки да се възползват от някаква подкрепа и да се смекчават причините за тази криза, да се подобри ситуацията на беженците в съседните държави, в Турция, Сирия, Йордания, Ливан. Всички ние следим новините. И всички в залата следят е, процеса в Женева, преговорите там. Надяваме се, че той ще доведе до примирие и е, действителен мир. Но за момента това не се е случило и кризата с беженците продължава да се разгръща. Следователно, аз не виждам никакви причини да сме по-скромни с разходите през 2017 година за тази категория. Важно е това да се подчертае, защото една част от категориите разходи финансират дейности в вътрешната политика и всяко евро за тази политика трябва да се използва за нашите политики и програми. Трябва да бъдат те засилени. И към това бихме се стремяли, ако ситуацията беше по-нормално. Нормална. Ето така стоят нещата. А от гледна точка на економическата криза, за която сме говорили многократно, ситуацията не е удовлетворителна. Разбира се, има разлики в зависимост от съответната държава членка. Като цяло, економическото положение на Европейския съюз не е, е много розово. И е, това, което сме направили с цел да се подобри положението, върви в правилна посока, но няма причина да прекратяваме усилията ни. 8 милиарда евро от бюджета трябва да бъдат заделени. Това е една висока сума и тя ще се използва за финансиране на ЕФСИ, на Фонда за стратегически инвестиции. Но това не е категорично решено. Разбира се, трябва да гледаме конкретните бюджетни редове. Та 8 милиарда евро. Всичко това показва, че средносрочната финансова рамка от 2014 година не, изобщо не е солидна. От една страна има 1% намаляване на вноските, 1% от БВП на държавите членки. Но днес си даваме сметка, че това не е реалистично. през 2014, 2015 и 2016 година. Това е четвърти по големина бюджет в рамките на МФР. И в края на годината ще се направи предложение за преглед. Парламента винаги е държал на този преглед. Комисията трябва да го направи. И тогава ще има обща проверка. Държавите членки, членки също постоянно говорят за прегледа на финансовата рамка за този ревю. Ще видим а, дали тя функционира или не и в зависимост от заключението ще, на, ще имаме по-голяма яснота. Така че предстои дебат. Разбира се, Европейския парламент сега обмисля своята позиция в рамките на този преглед и тя ще се отрази на дискусията. Направих едно предложение, което бе добре посрещнато в парламента и то е Инструментите, с които разполагаме в бюджета, да бъдат допълнени в зависимост от документите, с които разполагаме. Имаме годишен доклад за растежа, говорим за потребности от адаптиране в държавите членки. И всичко това ще има огромна добавена стойност за Европа. Ако инструментите, с които вече разполагаме, ни позволят да сме по-добре застраховане ни за в бъдещето. Сега, инициативата за младите хора е нещо, което искаме да продължим. В миналото имахме становище по този въпрос, но бюджета не беше увеличен. Нещо важно е, че държавите членки изявиха готовност по принцип да се разработи и развива инициативата за младите хора, но при условие, че се направи оценка на тази инициатива. Е, оценка не е направена все още, но ако тя бъде направена и бъде положителна, т.е. ако покаже, че силно се е увеличила младежката безработица, то тогава ще имаме много повече варианти. Това е нещо важно, в което трябва да се говори в бюджетната комисия. Става въпрос за борба срещу бедността и в стратегията Европа 2020 акцент е поставен върху борбата срещу детската бедност. Друго важно нещо е ситуацията с плащанията на държавите членки. Сега ще направя една по, едно по-политическо изказване. Ако повечето държави членки от една страна казват, че искат повече на, на консолидация, От друга страна, други държави членки искат да се направят по-големи економии. Двете гледни точки не са съвместими и в момента те се обсъждат. И има много противоречия и трябва да имаме съгласие по политическите приоритети. Аз няма да крия какво смятам. Да, имаме пакт за стабилност, имаме много други неща, Това е въпрос, който вече съм засягал, много важен. И с много малко малцинство беше отхвърлен той по време на гласуването. Тук трябва да знаем точно какво искаме. От гледна точка за плащанията, тук има много неясни фактори. Е, има много често отлагане на сроковете. Сега имаме нови средства в бюджета така че фактора на липсата на плащане намалява. Тук има много технически специфики, в които няма да навлизам, но основното мнение на всички бюджетни експерти е, че става въпрос за йо-йо ефект. В крайна сметка ще се окаже, че нямаме повече пари, защото се вземат кредити, за да се плащат други сметки и в края на периода ще се установи, че пари не са останали. Говоря за годините 2019-2020 година, когато ще имаме много неплатени сметки – сега, предвид настоящата ситуация, не трябва да изпадаме в паника, но тъй като съм а, тук пред вас, исках да споделя този въпрос, защото сега е момента да бъде обсъждан той. В момента тече заседание на бюджетната комисия, в което ще се върна след малко. И там се обсъжда и бюджета, който ще предложи бюджет, комисията. Комисията се съсредоточава върху резултатите. Не независимо дали става въпрос за годишните или многогодишните програми, Днес трудно можем да измерим резултатите от една многогодишна програма, но фокуса върху резултатите е принцип, който ще запазим и за в бъдеще. Той се прилага и за програмата Еразъм и тя попада в вашата компетенция, в компетенцията на вашата комисия. Това е една много добра програма, която се изпълнява много добре. и е добре да имаме много е, голямо развитие на тази програма, защото тя е много важна. Добавената стойност на програмата Еразъм за Европейския съюз е огромна. Разбира се, за същото можем да кажем и за субсидиите за селското стопанство. Аз имам някои съмнения за други области, но със сигурност ще бъде проведен оживен дебат по, тази, по този въпрос. Може би вие можете да обсъдите тези въпроси и с Комисията по земеделие на парламента. И от гледна точка на резултатите, нещата са интересни. Аз ви подкрепям напълно. Благодаря и за този стил, много откровен, проект и за политическите оценки, които оценяваме. Вярно е, че ние цел да се справим с е, ограничения бюджет, който все още е подчинен на големата на, на кризите и изискванията на новите политики. И пак трябва да се играе с е, тези ресурси, дори да се намалят някои програми. Разбира се, ние поставихме въпроса и за нашата както е разъм, така и е Творческа Европа, трябва да бъдат пипани след кризата с бежанците, кризата с радикализацията, изискванията на инклюзивните образователни политики, също и културните предизвикателства. Така че трябва да кажем, че това е приоритет наша, нашата комисия. Но виждаме от друга страна, че за тези нови изисквания, които са изключително важни, е, и се изготвят и програмите, се урязват и програмите, които се съществуват в момента. И тук е, въпросът ще бъде пак поставен с е, европейския бюджет и всяка година ще се преразглежда и трябва да развиваме и европейските политики в съответствие с това. И благодаря за този увод и ще дам думата на четирима колеги, които поискаха думата, освен ако няма и други. Започвам с колегата Здоевски се извинява, закъснял, така че не се знае дали ще успее да пристигне на време. Има проблеми с полетите. Започваме с колегите, които са тук. Колега Звер, Трупел, Монган и Рюел. Добрите, аз не захвалим господа Енсо Гайрио за тако добро представител. Благодаря ви. Благодаря за отличното представяне. Аз имам конкретен въпрос по Еразъм Плюс, тъй като съм докладчик по темата. Това, което ме интересува е дали можем да получим съвсем конкретни данни. Говори се за бюджетна преработка още тази година, когато се изготвя и бюджета за 2017 година. Интересуваме конкретно какви промени можем да очакваме при Еразъм Плюс? Какви ще бъдат увеличенията до година? Ehm, Благодаря, колега. Елга Трупел, заместник председателя. Благодаря за тази презентация на колегата, на господин Гая. Всичките тези предизвикателства, всичките проблеми, е, с които трябва да се справяме в е, рамката на многогодишната рамка. Разбира се, каз, беше казано, не е достатъчно, пък и намаля още и това не е добре. Имаше компромис, това не беше добър компромис, но го приехме. Тъй, че припомням, че все пак е, ние критикувахме и днес установяваме, че парите за програмите не са достатъчни. Това не е добро за тези, които искат да участват в тези програми. Винаги сме казвали, че няма достатъчно гъвкавост в тази многогодишна финансова рамка. Това води до много проблеми и големите програми Разъм, плюс вече казахме, това е една чудесна програма с много добри резултати и е, всичко това ни кара да мислим, че тази програма би трябвало да е достатъчна, както ще се отнася до участниците, така и до младите предприемачи, но, що се отнася до стипендиите, те са в интерес на образованието, обучението и е, това, което е ясно, че трябва да се увеличи бюджета. Именно предвид тези положителни резултати. Същото и за Творческа Европа. Това е една малка програма, и... но всичко ни кара да мислим, че трябва все повече творчество, все повече междукултурен обмен, все повече проекти в Европейския съюз. И програмата за гражданите Европа беше намален в... беше ограничена и това не е производително. Казва се, че трябва да се дават пари на гражданите за нови проекти, за създаване на нови контакти между е, държавите и така нататък, но програмата беше, парите бяха намалени. И комисията иска да подобри това сътрудничество и контакти с гражданите, но не успява. И последната точка по отношение на проектите е, винаги има хора, които се оплакват, процедурите за искане на кредити са толкова сложни, дори когато става дума за малки суми, огромна бюрокрация, трябва да се попълват документите, много е трудно. И следващия път, когато говорим с комисията за бъдещето, трябва да се опитаме да решим този проблем. Не трябва хората да се обесърчават, особено за дребни проекти, които много често са много полезни и трябва всички да могат да участват. Това нещо трябва да се промени. И накрая, в областта на културата за Европа трябва да се използват тези програми, да се работи с бежанците в рамките на интегрирането, така че трябва да се увеличи бюджета за тези програми. Благодаря. И най-накрая си запазвах, запазвам си правото да кажа нещо, колега Морган. Благодаря за презентацията. Аз се включвам в тази дължина на вълната на колегата Трупел, но е, искам аз да почетая някои неща. Е, от една страна, пред тези кризи има искане за продължаване на инвестиране в образованието. И това трябва да бъде в центъра на нашето внимание, за да превъзмогнем тази сложна ситуация. А, що се отнася до бюджета. Тук в парламентарните документи има намаляване на бюджета. Но много проблеми, които, с които трябва да се справи Европа през последните мес, месеци, мисля, че могат да бъдат решени само ако имаме един подход, който да е общо европейски, който върви в посоката на експериментирането и иновацията. Например, синергията между съществуващите програми, с които се занимава с тази комисия, по-специално, както беше казано, Еразъм Плюс, Творческа Европа, Европа за гражданите и приоритетите, които се уточниха в рамките на този мандат. Увеличаването на инвестициите, както беше припомнено от докладчика, увеличаването на инвестициите, за да се реши проблема с безработицата след младите особено. Така че това е много важен въпрос. Важен въпрос е също и с а, а, бежанците, в споразумението с Турция, а, с... Е, трябва да се върви напред. Така че как се държи сметка в баланса в бюджета 2017? Как ще стане, ако непрекъснато се урязват различни програми? Мисля, че трябва да се преразгледат нещата. А що се отнася до много общо европейския подход, искам да кажа нещо за Еразъм Плюс. Тя предоставя интересни инструменти, и както беше подчертано много кратно и от другите, е, в е, областта на образованието такива инструменти имат по-слаб ефект, как от е, очакваното. И отвъд факта, че има риск от този ефект йо-йо, когато се плащат фактурите, ми се струва е на много ефикасна, много ефикасен начин на изразяване. Увеличаването на бюджета за... трябва да се да започне от следващата година, от 2017 година. Много е важно да се направи така, че увеличаването за 2017 година, което се предвижда, да има влияние, което да е, е действително положително на децентрализирано равнище, управлението на тази, тези въпроси показа определени ограничения, що се отнася до експериментирането на нови практики за справянето с е, европейските подходи. Трябва да има истински европейски подход и по-добро сътрудничество на всички участници. Ще дам един пример – спирането на финансирането в, а, а, за младеща в Гърция стан, защото нямаше национална агенция, която а, да се занимае с а, тези проблеми. И в заключение смятам, че е важно да се проучи на равнището на годишните бюджети, каква финансова рамка е, би била по-добра и, например, по този въпрос да се е, докладва по на европейско равнище, за да може да се облагодетелстват на много европейските практики. И последния, последното изказване, колега Звер. Лортография е проблемът. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, ние чухме някои доста общи бележки по бюджета. Господин Гаяс е социалист, той има правото да бъде, аз не съм. Но това, което казвам, е много познато от вътрешната ни ситуация. Няма фондове, говорим за амбициозен бюджет. Когато чуя да се говори за амбициозен бюджет, се ужасявам – проектите се изпълняват добре или зле. От това има съответно последствия. Не можем непрекъснато да увеличаваме данъците и да харчим. Европейският парламент не бива непрекъснато да иска повече пари, защото в крайна сметка ние харчим, а други плащат данъците. Мнозина колеги говориха за програмата Еразъм, аз също много я харесвам, но трябва да се направи и избор. Например, когато аз отговарях в собствената си страна, трябваше да избирам, ако ще харча повече за библиотеките, трябва да похарча по-малко за влаковете. Всъщност, растежът и заетостта не се създават от по- високо данъчно облагане. Екаре не иска увеличение на бюджета, а баланс на бюджета. Европейският съюз трябва да се простира според чергата си. Като говорим за приоритети, аз споменах Еразъм Плюс, не споменах останалите програми. Нека колегите четат между редовете в този случай за това какви са личните ми приоритети. И накрая колега Том. Uh, Благодаря ви. Всъщност аз вече е, си бях подготвила нещо написано, но когато някой започне да ми обяснява, че няма пари, няма да има бюджетно увеличение, просто се засрамвам. Подкрепям Хелга Трюпел, Еразъм плюс всъщност създава тази Европа на гражданите. Такива програми са наистина крайгален камък в работата ни с младеща. Според мен подобни програми заслужават да бъдат финансирани и повече. Ето, погледнете какъв наръч хартия има тук – само той струва 3 евро и също времено никой не чете тези документи. Защо не пестим от това, за да има какво да се харчи за програмите? Ако разпечатваме по-малко документи, това ще бъде постигнато, иначе тази хартия само се рециклира или изгаря, кой знае какво. Не бива да се пести от културата обаче. Благодаря. Да, думата на комисията и след това колегата Гейер ще отговори. Комисията всъщност още не е приела проекто бюджета за 2017 година, но искам да обясня, че що се отнася до финансовото програмиране – за 2017 година, ние предвиждаме известно увеличение за Еразъм Плюс с 2000... 250 милиона, извинете. Това за 2017 година, за целия бюджет. В момента разглеждаме приоритетите за 2017 година. След приемането на бюджета ще бъде ясно кои са приоритетните области. Ние ще обърнем по-голямо внимание на образованието и социалната интеграция, като се има предвид и Парижката декларация. Програмата Творческа Европа както и някои други програми, ще получат леко увеличение. Това са междусекторни програми. Освен това, знаете, че тази година ние започваме да използваме и заемния инструмент. Това са основните приоритети – но, както казах, по конкретните програми ние се придържаме към предвиденото. Искам да обърна и някои и внимание на някои проблеми с Еразъм Плюс, особено кредитите за плащания. Ще трябва да се приемат мерки, за да се покрие този недостъг при бюджетните кредити и заплащания. Искам да добавя две забележки. Колегите много хубаво казаха, т.е. каква е нашата, какви са нашите проблеми. И с... ще бъда също и аз толкова директна, колкото и вие. Беше казано, че има много сериозни противоречия между това, което е направено през последната година и, и, и предизвикателства, което съществуват. И е ясно, че културното и е, образователно измерение трябва да с, е много важно. Всички ние всички търсят всеки своята програма, във връзка с е, хуманитарната криза и други, но искам да кажа, че има нужда от финанс... политики, които да бъдат финансирани в това отношение. Има един политически въпрос, който е този за политиките, които трябва да бъдат развивани с съответните ресурси, да бъдат предложени от ресурсите, например за иммиграцията. Недопустимо е да няма една квота ресурси, която да е предназначена за въпросите, които са свързани с образованието или културата и тези междукултурни проекти, вместо да имаме такива програми Европа да се режат от е, ресурсите, и когато се говори за политика за иммиграцията, политиката за безопасността или външната политика, ние с е, предложението, което вече беше направено, са на нова културна европейска дипломация, всичко това заслужава тези приоритети да ги включим в тази нова, в тези нови рамки. Темата е политическа. А освен това не стои въпроса за програмите. Ще според е, многогодишната програма ние имаме разъм. За разъм беше увеличено малко увеличение, но виждаме също и, че в частта е, Темата е, че вместо да се развият някои инновационни политики, имам предвид, примерно, обединението за знанията, за, за различни партньорства, ние непрекъснато се урязват програмите и не се държи сметка за това, че има нова политика във връзка с иммиграцията. Творческа Европа, ако погледнем четирите части на тази част култура, индексите за успех, показателите за успех е 11%. Така че тук е много е, зле се приема всичко това, защото е, не може да отговорим на един сектор, който е свързан с младите, са много заинтересовани от е, тези въпроси. Но всичко това е фактор за развитие и заетост. Така че аз съм сигурна, че и колегата ще се съгласи с мен. Ще дам един последен пример. Комисията, когато парламента изготви своя доклад за човешката помощ за децата, в лагерите за бежанци, бяхме поискали 2% да бъдат отделени за образованието. И благодарение на тази битка, заедно с комисията ДЕВИ, получихме 52 милиона тази година. В повече в рамките на хуманитарните помощи. И трябва да имаме възможност да работиме в тази е, по този начин. Що се отнася до ЕФСИ? Ние сме много недоволни от факта, че в ЕФСИ има много малко предвидено за възможностите за инвестиции в е, областта на културата и образованието. Ще работим още по този въпрос. Сега е, разглеждаме този нов финансов инструмент за творческа Европа и се питам в е, бюджета, дали ще имат е, или имаше нещо предвидно, за да може този важен инструмент да не бъде само е, едно добро пожелание, а да, да даде един сигнал за комисията. И това е нещо, което споделяме с докладчика. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die, für die Bemerkungen. Ähm, Уважаеми колеги, благодаря за тези забележки. Ще се опитам да толкова колкото е възможно и в рамките на времето, което ми е дадено, да реагирам. Аз не съм сигурен, че разбра всичко, но ще се постарая. Най-напред, що се отнася до процедурата, Комисията ще направи едно предложение на 25 май, което отива в съвета. След това съвета ще дискутира по това предложение съобразно своите напътствия, дадените му напътствия и ще бъдат извършени някои намаления. Заплащанията ще премахне някои неща, и целта всъщност е да имаме така по-голяма свобода и винаги се казва да се държи сметка за непредвиденото. Това е една повтаряща се формула. Сега, що се отнася до проектите на съвета, е, променяме този проект на съвета и най-често се случва така, че вписваме цифрите, които са представени от комисията, но Там, където искаме да поставим по-силни ударения, ще го направим. Но е, категориите не съвпадат. Категориите, например, която ви интересува, Разъм е Плюс, ако искаме да инвестираме, това трябва да се направи в рамките на контекста категория 3. Трябва да се намерят пари. Т.е. трябва да се намалят други програми, са в тая категория. Не, не звучи добре това, но така е. За съжаление, аз, например, в Берлин трябва да кажа на моите политически колеги, кое е възможно, кое не е възможно. И ако това не, не е съвсем ясно в Берлин, значи в другите столици ще бъде по-ясно. С други думи, не, не може да, да, да разтегляме този бюджет или да го да ограничаваме някои програми, които не са толкова приятни, за да увеличаваме други. Не, трябва да се намерят парите в рамките на съответните категории. Предполагам, че разбирате какъв е моят проблем. Ако отива в комисията, за гражданските свободи, нали, те имат други приоритети по отношение на категория 3. Различни от приоритети, различни от вашите. Така че все пак трябва да бъдем реалисти. Беше зададен въпрос. Какво ще стане с Еразъм Плюс? Комисията го каза всъщност аз не знае точно какво се казва, защото генералният директор не беше достатъчно подробен, но доколкото разбрах за Еразъм Плюс, трябва да се увеличи, да се увеличи е, инвестиция за 250 милиона, което означава, че за момента 1,7 за момента има предвидена сума, ще се увеличи символично като говорихме за 6,6 милиона, не кой знае колко много, но да се каже, че Разъм Плюс е по-любима програма. Тук, ако се увеличи с 250 милиона, ще прехвърлим ограничението от 2 милиарда и съм сигурен, че комисията ще уреже и други неща. Да, ще се разберем със съвета след това. Това е най-важното до края на годината. Така че Има известна гъвкавост, възможност за гъвкавост за бюджета, както е, ти го каза, колежки, но тази гъвкавост е дадена за една многогодишна финансова рамка. Трябва да се върнем пак на този въпрос и ако говорим с представителите на държавите членки, виждаме, че те са горе-долу на едно и също становище по отношение на сега казват, да, съгласни сме, ако не увеличим бюджета, поне да го направим малко по-гъвкав, не винаги е такъв случай, разбира се, дискутираме с експертите от министерствата, Вярно е, че те обещават е, много неща, но не се знае какво точно ще стане утре. и под натиска от страна на Европейския е, парламент въведохме някои инструменти, които позволяват е, известна гъвкавост. Ако нямахме тези инструменти, щеше ще да бъде истинска бюджетна катастрофа в момента на кризата с е, емигрантите, с бежанците. Така че ще продължим тази посока. След това, процедурите за внасяне на молби. Вярно е, ще говорим това в политическата резолюция, за многогодишната финансова рамка. Все още не е такъв случай, но аз съм работил по бюджетен контрол доста време, така че се обръщам към вас всички. Вижте какво правят националните агенции. Аз лично не съм сигурен, административните разходи са критични. Дали това се дължи на някое изискване от страна на парламента или нужда от контрол, от, обявено от комисията, това е може би е така. Но в областта на бюджетния контрол аз установих, че националните агенции много често осложняват тези процедури за внасене на моби предвид националното законодателство. Много често се, това е, се изтъква като причина. Ние сме от, идваме от Германия и двамата трябва да видим в Германия агенцията, която отговаря за управлението на фондовете. Те казват, бе има европейско законодателство, но то не е достатъчно и трябва да се е, добави нещо ново, да се изискват още повече неща. Така че не е само Европейския съюз, който осложнява нещата. По някой път това става и на национално равнище. Трябва да кажа, че не трябва е, само да касвам, искаме малко пари повече, но сами разбирате, че нещата са доста по-сложни. Европейският съюз има все повече, все по-нови задачи и всичко това изисква да бъдат намерени средствата и не винаги успяваме да финансираме всичко това. Както примерно за Frontex, се задава въпроса дали Frontex трябва да бъде разширен, за да стане нещо по-удобно като инструмент за работа. Не. А, но това не означава, че ще бъдат увеличени, увеличен броя на служителите, няма такъв бюджет, но е едновременно с това задачите се увеличават, осложняват. И какво ще стане? с разходите в категория 3. Ако искаме проверки по границите, ако искаме това да бъде една допълнителна европейска задача, според мен съветът, е, съветът няма да плати все пак. Когато се прави нещо на европейско равнище, обикновено се прави по-малко на национално равнище. На национално ниво Европейският съюз няма как да осигури допълнително финансиране и не може да се каже, че Европейският парламент винаги иска още пари. Съжалявам много, но ние просто настояваме за това да се осигури адекватно финансиране за набелязаните дейности – Иначе аз съм запознат с критиките на вашата партия, не за първи път ги чувам, но все пак е важно, според мен, да се запознаете и със специалния доклад на Европейската сметна палата. Те направиха случайни проверки в няколко от държавите членки – в Обединеното кралство бяха направени проверки в развитието на селските райони, например. Според Европейската сметна палата е необходимо да се отчете, че има огромни подобрения при изразходването на европейски средства. Така че вие може да ни критикувате, но погледнете първо резултатите в собствената си страна. И накрая ще направя следните бележки. Това е и послание към колегите. Разбирам вашите аргументи, що се отнася до културните политики, но ние изразходваме пари и за мигрантската криза, и за дейности, свързани с ЮНИЦЕФ. Знам, че това не са дейности, които непременно са свързани с правомощията на вашата комисия, но УНИЦЕФ също помага на предоставянето на образование на децата, например. И тук, според мен, всички сме на едно и също мнение. С бюджета има проблем има ограничения. Ние не можем да прехвърляме пари между различните бюджетни функции. Разискванията по бюджета често всъщност се свеждат до промените от 3 до 5%. По-големи промени от това не са възможни, но наистина споменатите от вас програми са много важни и за мен. Много важно е и становището на вашата комисия за бюджета. Ще видим какво можем да направим. Благодаря и благодаря за откровения отговор. Сигурно колегата Здоревски. И няма да може да той... Аз това искам да кажа, че искам да разширяваме компетенциите отвъд. Познаваме добре нещата. Само искам да кажа, че е много важно в рамките на другите политики да се увеличава вниманието към съдържанието, съдържанието, което е от културен и образователен характер. Ние се борихме за да се увеличи квотата в рамките на човешките помощи, парите, които отиват за образованието. Не значи, че имаме повече пари, но не е само 2%, които отиват за образованието. Ние не управляваме нещата, но винаги може да се намерят някакви решения. Но благодаря за чудесната работа, която беше извършена и желая успехи, защото това, твоята работа никак не е лека. И така, с това ще помоля да останат само координаторите и другите вече са свободни, които не може да напуснете стаята. Благодаря за вашето присъствие.